Добро утро, уважаеми колеги. Можем да започнем заседанието. Уведомиха ме, че има членове на комисията, които ще закъснеят, но ние все пак трябва да започнем на време. И за това нека пристъпим към първа точка – а именно съобщенията на председателя след срещата на координаторите. С нощи беше взето решение за последващите действия след петициите относно емиграцията. Решихме да изпратим писмо до гръцкото председателство и да поискаме информация относно програмата на председателството в тази област. Нашата цел е имиграционните проблеми да станат приоритет в дневния ред на председателството. По искането за спешната процедура координаторите решиха да се разглеждат неотложно тези петиции, при които вече са поступили препоръки. Списъкът ще бъде разпратен чрез електронна поща във вторник, за да се реши кои от тези петиции, включени в дневния ред, трябва да се разгледат по спешност. По трета точка координаторите взеха решение да отхвърлят исканията. Същото се отнася до четвърта точка. По точки 5 и 6 Координаторите получиха допълнителна информация. Принципно се съгласиха, че процедурата, която е приета, е добра. По седма точка координаторите решиха да отхвърлят искането препратено от госпожа Мирие. По осма точка координаторите одобриха дневния ред за следващото заседание. По точки 9 и 10 координаторите отбелязаха наличната информация в веб-портала и работните методи на комисията ни. Що се отнася до исканията, изпратени от председателството, във връзка с специалния доклад за Фронтекс. Тук имаше подкрепа, не се взеха никакви други решения. Мисля, че това е всичко за срещата на координаторите. Напомнят ми, че в съобщението за дейностите на комисията по петициите беше включена и информация за финансовия доклад. Приканвам всички членове на комисията да вземат под внимание тази информация, както и раздадения документ. Никой не иска думата, следователно мислят, че можем да одобрим решенията взети от координаторите. Сега преминаваме към точка 16. Доклада Валенса. Давам думата на господин Валенса. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Това е проекто доклада за последната година на дейност на комисията. Това е дейността през 2013 година, както може да се очаква, но мисля, че в този случай докладът е не само обобщение на последната година. Според мен докладът е до голяма степен и обобщение на целия парламентарен мандат. Именно за това ми се струва, че е добре доклада да бъде разделен на три части. Първо, обобщение на работата в комисията ни, както и на постиженията. Акцентът пада върху измината година, но, както вече казах, ние бихме искали да се водим и от постигнатото през целия мандат. Вторият раздел на доклада съм нарекал Нови хоризонти. Тук би трябвало да включим предложения за бъдещата дейност на комисията, как да бъде по-съдържателна и по-видима. Ще имаме предложения и за сътрудничеството с други европейски институции, както и национални органи. Последният раздел ще разгледа работните методи. Всички знаем, че нашата комисия всъщност представлява гласа на гражданите. Защото именно в тази комисия те могат да бъдат чути. Можем да разберем техните тревоги. Именно и за това ние направихме някои промени в правилника на Европейския парламент с цел подобрение на собствената си работа. Трябват ни обаче ясни срокове. Необходимо е цялата процедура да стане още по-прозрачна и демократична. Освен това, трябва да разгледаме отново нормите за мисиите, които са проучвателни. Те трябва да бъдат по-ефективни. Необходимо е да се улесни организацията им. Освен това, проведохме и среща с докладчиците в Сянка. Тя беше наистина много ползотворна. Така или иначе, обаче, докладът все още не е окончателен, защото в него трябва да се включат и вашите идеи. Струва ми се, че така той ще бъде подобрен. По въпроса за превода, заедно с докладчиците в Сянка се съгласихме, че ще следваме единствено английския вариант. Би трябвало секретариатът да окаже съдействие на всички членове, които не могат да ползват английски язик достатъчно добре. Важно е докладът да бъде изготвен на време. Ние искахме да ускорим неговото изготвяне. Именно за това решихме, че английският вариант за сега е достатъчен. Крайният срок за изменение е 27 януари, за да може да приемем документа на 10-11 февруари. Готов съм да приема и вашите идеи. Благодаря ви. Благодаря. Комисията не се изказва по тази точка. Веднага ще дам думата на господин Бекер. Äh, äh, Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя огромната си благодарност към докладчика. Трябва да кажа, че бях приятно изненадан е, изчитайки доклада. Изненадан, защото той е, е цялостен и изчерпателен. Искам отново да благодаря за което. Ще използваме крайния срок и времето до него, 27 е той, е, за включване на нови идеи. Е, зная, казах, че е много подробен доклад, има много елементи по същество, но мисля, че мога да направя допълнителни предложения. И това може да оптимизира доклада допълнително. Особено когато говорим за ускоряване на вътрешните процеси е, в електронната форма. И това би могло да бъде записано. Що се отнася до сътрудничеството на нашата комисия с други парламентарни комисии, смятам, че това може да бъде споменато вкратце. Няма да навлизам сега в подробности, но няма причина да се каже нещо различно от това, че докладът е прекрасен. Благодаря. Мисър Иразаба Бебиция. Gracias, presidente. Bueno, yo quería en primer lugar agradecer el trabajo. Благодаря. На първо място ще благодаря на господин Валеса за неговата работа. Освен това, искам да му благодаря за това, че бе отворен към всички желащи да разговарят с него. Миналата седмица в Страсбург се видяхме. Както каза и колегата Валенса, вече обсъдихме въпроса за това дали можем да работим на английски, тъй като нямаше превод. Аз нямам проблем с това, но все пак това трябва да се смята за изключение. Вече сме в края на законодателния период и не мисля, че трябва да се свиква да се работи само на един или два езика. Имахме проблем с доклада за Галиция от Европейската комисия, където отново нямаше писмен превод – и трябваше да работим с а, езика на доклада. Казвайки всичко това за писмения превод, трябва да кажа, че имаме нужда от политически заключения, тъй като самия доклад е отличен, той отразява работата ни с Европейската комисия, но имаме нужда и от политически заключения. Ще бъде хубаво да има такива в подобен доклад. Например, що се отнася до увеличения брой на петициите последните години и ограничените ресурси на нашата комисия да обработи всички тези петиции. Това трябва да бъде подчертано в доклада. Трябва да се подчертае също потребността за повече техническо обезпечаване на нашата комисия, ако наистина искаме да сме гласа на европейските граждани в Европейския парламент. Освен това, смятам, че порталът ще ни помогне в ежедневната ни работа и се надявам това да може да стартира в максимално кратки срокове и порталът да заработи преди края на настоящия мандат. Освен това, трябва да има по-гъвкав подход към посещенията комисията. Трябва да се координират процедурите за парламентарните посещения. Имаме нужда от по-голяма гъвкавост, имайки предвид естеството на работата в нашата комисия и значимостта на работата ни. Отново искам да благодаря на колегата Валенса. Много се радвам, че можем да постигнем някакъв консенсус по документа. Мистер Ангоракис. Господин Ангоракис има думата. Благодаря. Много благодаря. Искам да посоча, че никак не е приятно, когато се повдига въпроса за писмения превод и за това, че е, няма писмен превод на всички езици. Това е свързано и с посещенията. Но по тази е, тема, по която говорим сега, трябва да кажа, че можем да направим огромна стъпка напред. Изключително важно ще бъде да изиграем ролята си като комисия по петициите. Ако подателят може да кодира тези въпроси, които а, се разискват от нашата комисия в а, близкото минало, т.е. да стане ясно с какво се занимават хората, какви са основните въпроси. Говорим като, например, трудови отношения, околна среда и така нататък. Тоест, някакъв вид кодификация, ако щете списък за това, какъв е основният фокус. Защото това може да доведе до определени заключения, като, например, общото положение на Европейския съюз и определени заключения, що се отнася до някои основни значими проблеми, които засягат политиките на Съюза. За комисията, за съвета, за председателствата, пък и за националните правителства това ще бъде нещо важно. На трето място, нашата комисия е комисията, която може да прави предложения по цял набор от директиви и решения, прияти от Европейската комисия или от съвета, както и по прилагането им в отделните държави членки. Не мисля, че има проблеми само с правителствата, които не прилагат определени директиви или регламенти. Има проблеми с самите директиви. Тоест, уместни ли са те и могат ли изобщо да решат проблемите? И е, комисията може да се вгледа в това по-подробно. Та, може да се извлекат определени заключения, които да ни дават жалони за бъдеще. Благодаря ви, че изслушахте дългото ми изказване. Е, приключвам. Не съм съгласен, но е, съгласен с 21 точка, която е част от доклада. Смятам, че в рамките на Европейската година на гражданите има най-различни мерки и програми, които са много рискови. Например, една програма, която се финансира и в Гърция, която тече в училищата. От нея се иска да пренапишем историята и начина по който говорим за комунизъм, за расизъм. Според мен това е напълно неприемливо. Имаме отново поява на едни десни тенденции и фашизъм в много държави. Благодаря. Добре дошъл колегата Цалески, който замества колегата Коларска-Бобинска, която напусна комисията, пък и Европейския парламент, тъй като ще вземе други длъжности. А, сега, за работата на колегата Валенса. Искам да благодаря на депутатите, които се изказаха за изказванията. Разбира се, те могат да доведат до много изменения, които те ще дадат на господин Валеса и по-специално върху това, което току-що каза колегата Ангоракис, искам да кажа няколко думи. Трябва да кажа, че това е много полезно. Неговото предложение беше да се задълбочи кодификацията, да се види какви са секторите, какви са компетенциите по отделните петиции, които са подадени. Нещо, което вече съществува. Обикновено си ги разделяме по такива сектори, но неговото предложение е такова и предполагам, че той ще го направи и в формата на изменение. То ще ни накара да подчертаем, да подчертаем по-ясно Какви са темите, по които се подават петиции от европейските граждани, т.е. към Европейската комисия, през нашата комисия, комисия по петициите? Смятам, че е важно те да бъдат групирани и кодифицирани ще направя проверка за тези програми, програми за които говорихте по инициативата Европейска година на гражданите. Колегата Ангоракис току-що цитира програми в училищата вероятно са развити отделни модули в отделните държави членки, защото в моята страна аз изобщо не знам да има такова нещо, да има обучителни програми, информативни програми, които а, да целят подобни а, промени. Това е нещо много интересно, трябва да помислим за него. Но не бива това да променя отношението ни към насърчаването на програми за европейско гражданство или за подкрепа на годината на европейските граждани. Сигурно има конкретни инициативи, които биха могли да се от друго естество и да не вървят в общата посока на тази година на гражданството. Давам думата на колегата Валенса. Благодаря. По повод на казаното от господин Горакис, смятам, че в по-голямата си част думите му са вече отразени в точка 5. Разбирам обаче, че 21 точка не е много по вкуса ви и очаквам вашите изменения, за да разберат точно какво очаквате и как можем да а, отговорим на очакванията ви. Принципно казано, искам да се извиня, освен това още веднъж за езика и за това, че трябва да водим на работата си на английски. Не съм аз отговорен за това и осъзнавам, че ни затруднява. Надявам се, че няма винаги да е така. По въпроса за по-бързата по-бързия ход на работата ни и аз съм на това мнение. Трябва да положим всячески усилия петициите да бъдат обработвани по възможно най-бързият начин. Политическите изводи сега и аз съм на мнение, че трябва да бъдат включени в текста. За техническите средства на нашата комисия трябва да ги изброим и трябва да помогнем на секретарията да работи по-ефикасно и той. Смятам, че веб-портала ще има основна функция в този смисъл, в търсенето на по-добри решения. Трябва да ревизираме състава на работните ни групи, защото по този начин ще се повиши ефикасността на цялата ни работа. Благодаря отново за идеите и Очаквам вашите изменения. Благодаря. Благодаря, колега Валенса. Искам да добавя нещо, което пропуснах малко по-рано. Всички бележки, които бяха направени, дори у нези, формулирани от колегата Бекер, са изключително интересни. Всички сме съгласни с тях. Искам и се обаче да не се забравя, когато се представят предложения за изменения с цел подобряване на работата на нашата комисия, комисия извинете, както и някакви цифрова информация или данни, 2013 година имахме увеличение с 45% на броя на подадените петиции към нас в целия законодателен мандат. Имаме над 10 000 петиции и трябва да кажа, че това е нещо, което говори ясно Някои твърдят, че не сме работили отлично, но трябва да се има предвид и обема на нашата работа. Полагат се общи усилия за подобряване на дейността ни, на работата ни, за да можем да даваме по-ясен отговор на европейските граждани. И така, с това приключихме по 16-та точка. Стигаме до 15-та точка. Господин Салавракос, той обаче е заед има гласуване в друга комисия и трябва да присъства там. Поради което ние ще преминем към 17-та точка. А точката за гражданството на ЕС, доклада на господин Салавракос, ще можем да го разгледаме до следващия половин час. След това т.е. не след това, а сега доклад от проучвателното посещение заместник председател е Тургайс. Благодаря, госпожо председател. Отново се занимаваме с този доклад за Гърция и отново, ако позволите, искам да подчертая на първо място колко съм благодарен на всички участници в мисията и колко съм благодарен за сътрудничеството на секретарията. Работиха всеотдайно всичките, Дейвид Лоу, Наталия, помогнаха много и помогнаха освен за мисията и за разписването на документа. Това е един от най-обширните, от най-пространните доклади, които сме представили, но си заслужаваше. Защо казвам това? Защото работата бе наситена, пътуването бе интензивно, с много посещения – и затова, освен на секретарията, искам да поблагодаря и на моите другари, на моите колеги, <laughs> които бяха с мен на това пътуване. Господин Хоер, господин Хонт, ти, госпожа Палиадели и господин Салавракос. Всичките ме придружаваха и смятам, че можем да се поздравим с постигнатото, с това, което успяхме да а, разгледаме на място. Задоволени сме, госп... удовлетворени сме, извинете, госпожо председател, от доклада като такъв. Искам да кажа, може би, и да звучи нескромно. Нека да ви припомня причината за това посещение. То бе свързано с многото петиции, които пристигаха при нас и които ни помогнаха да подготвим програмата на посещението. Посещението, както ще прочетете в доклада, бе разделено на три части за по трите дни и по трите зони Атина, Атика и Граматико. Бяха посетените региони в сътрудничество с националните и местни власти. Самите жалбоподаватели бяха винаги е, сред участниците. Така тази проучвателна мисия включи посещение на Аркадия и Атика през първите два дена и през третия ден – отидохме в Триспотия и остров Корфу. От там, от е, остров Корфу, можахме да си създадем всъщност реална, най-реална представа за това, което излагаха петициите. Посетихме Хакунари и Левкими също така. Е, както във всеки доклад, госпожо председател, така и тук именно изводите, заключенията са ключа към бараката, ако позволите този израз. Защото тук може да прочетете за значението, концепцията на това пътуване и нашите препоръки за бъдещето. 11 са те на брой и се основават на различни идеи, като например национален план за събиране на отпадъци, в Гърция или важността на тяхното разположение, къде са разположени сметищата. Друга една препоръка е свързана с зачитането на екологичното законодателство на Европейския съюз. Подчертаваме също така необходимостта от това обществената информация да бъде възможно най-подробно разписана и представена на гражданите, за да могат те чрез обществено допитване да се запознаят и дори да направят препоръки към изходната информация. Европейският, Европейският съюз трябва да ревизира, смятаме ние, политиката си за освояване на фондове. В смисъл такъв повече контрол, повече мониторинг на това къде и как се освоявате чрез социален и научен анализ, както разбира се и чрез контрол на прозрачността. Всичко казано до тук представлява всъщност един бърз преглед на препоръките които разписахме в нашия работен документ. От тук насетне, от тук, от нашите коментари, госпожо председател, може да се работи по измененията. Има вече определен срок за тези изменения. И мисля, че на следващото заседание бихме могли вече да гласуваме измененията, които ще са е, стигнали до секретарията до тогава. А самият продължавам да съм на разположение, на разположение за разговори и въпроси и отговори, ако някой има такива. Благодаря. Благодаря, колега Итургайс. От страна на Европейската комисия. Е, тук е господин Куниньотис. Давам му думата. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Комисията си отбелязва направените препоръки. Разбира се, ние благодарим и на комисията, както и на членовете, които са изпълнили мисията. Не знам дали е необходимо да обсъждам по-подробно някои от петициите. Струва ми се, че това не е необходимо. Ако има такива елементи, които ще обогатят дебата ни, да. При трите петиции за граматико трябва да подчертая, че на последното заседание, както и пред съвета, заедно с гръцката държава, въпросът е обсъждан нееднократно. Комисията, разбира се, следи как се развива темата на национално ниво и ако постъпи нова информация, ние отново ще преразгледаме проблема. Но за сега не смятаме, че има нарушение на европейското законодателство. За карбонари тук трябва да уведим комисията, че наистина има проблем, свързан с функционирането и нормите. Освен това е извършена екологична оценка на място, но въпреки това проблемите бяха на лице. Сега ни се струва, че има категорично подобрение. Ще трябва да проследим какво ще се направи по нарушението. По Еонида има различни компоненти, на които трябва да се обърне внимание. Първо, нарушението за функционирането на пречиствателната станция. На 20 ноември 2013 година изпратихме писмо до Гърция с искане за допълнителна информация заради повтарящите се нарушения. Ако решим, че е необходимо, ще задълбочим работата по въпроса след получаване на информацията. Освен това, ние ще разгледаме и файла UPilot, за да видим дали това, което стига до потребителя, отговаря на изискванията по директива 8083. Анализът на резултатите от страна на органите и на комисията показва, че наистина има надхвърляне на нормите. Но то е свързано най-вече с показателите по приложение А на директивата. Относно хлорирането, вкуса, миризмата. Нека ви напомня, че член 5 или не 2 на директивата гласи, че показателите по приложение А малко от С подлежат единствено на контрол има връзка и с член 8 относно мерките за отстраняване на проблемите. Но така или иначе тези текстове са по-скоро индикативни. Нека се върна и на надхвърлянето на показателите, които не са в приложение А малко С. Това е показателя по А малко Б относно нитратите. Тук наистина имахме нарушения, бяха взети проби през 2013 година и виждаме, че количеството на нитрати е по-голямо от максималната позволена стойност на литър. Комисията, разбира се, си отбелязва това нарушение. Ще проследим за да установим дали ще настъпи подобрение. Мисля, че отговорих по всички петиции, които бяха предмет на мисията и ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря за това, че резюмирахте нещата. За следващия път може би ще очаквам едно изказване, което да се фокусира повече върху мисията и резултатите от тази мисия, а не върху историята на тези петиции, тъй като тази история вече е позната. Ние по време на дебатите, е, по всяка една е, от е, петициите сме ги обсъдили, затова отидахме и на мисия. Давам думата на колегата Хунтис. Евхаришто, кирия проедре. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на всички колеги, взели участие в посещението. Искам да благодаря и на секретарята на комисията, защото работата беше извършена много систематично и отговорно. Преди да направя изказване по доклада, госпожо председател, нека се спра на нещо случило се неодавна и свързано с темата. А именно, как разглеждаме подобни въпроси в настоящия формат на комисията. Наистина имаше нееднократни въпроси, свързани и с петицията на госпожа Раки, там не сме правили посещение. Та след тези нееднократни въпроси комисията прави своето проучване, за да види как работи сметището. Имаме и официален отговор на парламентарен въпрос. Къде е проблема тогава? Проблемът е там, че има финансиране на общността. Съоръжението е започнало работа през 2008 година, било е ултрамодерно, но сега, 6 години по-късно, виждаме, че има проблем с биологичното пречистване, че направеното не е достатъчно, за да се обхванат обемите. И се използва прехвърляне към съоръжението в Тесалоники, което има своите економически последици. Какво става на практика? Казва ни се, освен това, че съоръжението е изградено на място, където има повърхностни води, оттам и екологични проблеми, замърсяване на почвата. Но Както и да е, нека премина към самия доклад. Почитаеми колеги, струва ми се, че е необходимо да бъдем по-систематични, да набираме по-внимателно данните по различните точки. Това, което сме постигнали е добро, Отбелязали сме го, знаем какво можем да научим от постигнатото, но ми се струва, че е, по-скоро тук се описва какво е посетено, а не точно какво трябва да се направи. Ясно е, че има най-различни съоръжения, ясно е, че някои се изграждат в момента. Аз Бих казал, че за нас са важни тези, които в момента се строят. Защото когато направените анализи са показвали, че там има проблеми още преди съоръжението да е изградено, то тогава трябва да се предприеме действие. Разполагаме с статистика за необходимите суми, за тези нови съоръжения. Следователно, наистина ни трябват мерки, за да можем да спрем определени проекти, където се пилеят пари. Това са проблематични проекти. Установени са грешки и е, виждаме, че се правят неща, които в миналото вече са се оказвали проблематични. Така или иначе, когато посетихме съоръжението, видяхме, че има наистина води, които минават оттам. Следователно, не сме съгласни с практиките да продължават да се строят съоръжения на неподходящи места. Би трябвало комисията да разглежда конкретните въпроси. Относно карбонария ще кажа, че там също има проблем, защото не са направени необходимите проучвания. Не е установено къде е водоносния хоризонт, а при Граматико знаем, че съоръжението се изгражда в момента, но са направени геологически проучвания само частично, защото настъпиха закъснения и за това нямаме отговор на въпросите, с които започнах. Да, наистина трябва да се съобразим и с директивата от 2008 година, но не виждаме нейните норми да са зачетени при подновяването на разрешителните би трябвало да помислим и за националното законодателство. Но така или иначе, нека не отнемам твърде много от времето ви, заключенията на доклада са съвсем правилни. Въпреки това, нека бъдем малко по-конкретни, когато описваме това, на което сме се натъкнали в работата си. Нека излизаме с по-конкретни предложения към комисията, към националните власти, за да няма никакви съмнения в тълкуването. Пак ще кажа, да бъдем по-конкретни. Колегите също настояват за това, защото проблемите ги има, а хората, които са внесли петициите, имат своите очаквания и надежда, че ще настъпи промяна. Но, нека не повтарям едно и също. В заключение, пак ще кажа, Необходимо е, когато се правят проучвания, да обръщаме внимание на фактора пилене на пари. Трябва да се мисли за последиците и да се спират практиките, които не отговарят на екологичните изисквания и очакванията на гражданите. Благодаря, господина Горакис. Благодаря, госпожо председател. Наистина, това бе едно много важно посещение. Проблемите стават все по-експлозивни. Искам да кажа, че освен проблемите в Гърция, сме изправени и пред един друг проблем и това е проблема с смога, който се дължи на голямото количество нефт, което изгаря и факта, че в много от градовете гражданите горят материали, които не би трябвало да бъдат горени, което води и до здравословни проблеми. Общо погледнато, околната среда и нейното състояние в Гърция вървят на зле. Сега за доклада. Мисията извърши огромно количество работа, секретариатът също и Смятам, че с всичко, което сте видели, сте преживели, сте стигнали до реални заключения, така че наистина си е струвала мисията. В същото време искам да кажа следното. За съжаление, независимо от часовете, уморителна работа, сте успели да видите само върха на айсберга. Това е истината. Това е едно единствено посещение. Разбира се, че сте отишли на място, за да видите проблемите, които съществуват, но искам да ви кажа, че проблемите се увеличават, те се умножават, дори и дори на местата, които сте посетили, които споменавате и в доклада, положението става все по-сериозно. Смятам, че това трябва да бъде едно от заключенията ни. Трябва да говорим за наказания. Наказания за определени власти, определени организации, които не са приложили това, което е трябвало да приложат. Няма никакви наказания, нито предложения за това. Но за да бъдем по-конкретни, Трябва да бъдем по-конкретни в своите препоръки към конкретните места, посетени от мисията. Нека ви дам един пример, който ме порази в този доклад. В докладът се говори за един проект и се цитира инженер, който е работил по него. Според този инженер всичко е наред. Той е там, вижда какво се случва по време на проекта. Не може този, а, който изпълнява проекта, да инспектира себе си. Не може така. Трябва да има друго лице, което да извършва инспекциите. Това е изключително важен момент. Освен това, представителят на Европейската комисия каза, че това, което сме направили в Ермиони, е, е добро. Така е. Но комисията се занимава отново само с един от аспектите на този проблем. Огромният проблем с тоновете буклук и смет, които се изхвърлят по пътищата в тази община, не се споменават никъде. Важно е това, което се казва предварително, преди мисията. Процедурите се променят много по-бързо, отколкото мислим ние. в този район има една многонационална фирма, която иска да построи огромен проект, жилищен хотелски комплекс и гражданите са се обърнали към общината, за да се разреши проблема. Гръцките власти какво правят за това? Преди да се стигне до решение на съда, те са излезли с разрешително за строеж на тази инсталация. Нека го повторя. Оценката на въздействието показва, че има проблеми, че ще има проблеми, всичко е стигнало до Държавния съвет е, проект. Предложението е прието от Държавния съвет. Очакваме решение през май. А миналата есен е издадено разрешително за този хотел. Ето, това не бива да се забравя, тъй като то е много важно. В определени случаи Европейската комисия се намесва в определени проекти, след като те са завършени. Но тогава е твърде късно. Стотици хиляди милиони са били похарчени, но когато вече проектът е завършен, вече е твърде късно. Същото се отнася и за този тип проекти. И накрая бих искал да спомена още нещо, включено в доклада. В Дефилис гражданите започват борба на още един фронт – те искат това смети, сметище да бъде затворено. Не става дума само за гражданите, но в Атаки вчера бе казано, че ако не се предприемат мерки 2014 година, това сметище е, ще прелее и кой ще поема отговорността за това гражданите, които живеят в определена зона, знаят, че ще са нужни 200 години, за да се реши проблема с това сметище. Някои хора не искат сметище в тяхната община, защото чисто и просто искат то да е в съседната община. Не е така. В този случай нещата не изглеждат така, защото няма никакво доказателство за това, как е направено това заключение. И чисто просто това не е вярно. Четахме за реакциите на доклада, но много неща трябва да бъдат променени. Много. Различни правителства, нова демокрация, пасок, идват и си отиват, но процедурата си е една и съща. Европейската комисия и пръста не си мърда, макар че знае какво се случва. Пръста не си мърда. Ако няма хора, които да кръщат достатъчно силно. Така че трябва много внимателно да наблюдаваме какво се случва. Живее се в много трудни обстоятелства и всеки трябва да се бори, за да получи своето. Господин Салавракос има думата. Благодаря ви. Благодаря на авторите на доклада. Наистина отлично са си свършили работата. Много внимателно изслушах и изказванията. Благодаря за всичко, което се каза. Ние наистина искаме да работим по проблемите там, където има сметища, където се изхвърлят отпадъци и това вреди на гражданите. Особено в Филис разполагаме с достатъчно научни данни, които да доказват, че в радиус от 20 км не би трябвало никой да живее, тъй като има голям проблем с замърсяването. Разбира се, въпросът е какви са нашите правни правомощия като комисия? Като чета заключенията, виждам, че така или иначе правната рамка е до някъде спазена. За това се боя дали няма да нарушим принципа на субсидиарност. Знаете, че отпадъците са нещо, по което работи националната администрация на държавите членки, особено в Гърция. Не ми се иска да се спирам на проблемите с корупцията, едва ли ние сме единствената такава държава. Освен това, знаете много добре как се работи с възлагане на външни изпълнители, едни използват други и така нататък, но това не е само гръцко явление. Така или иначе, трябва да направим е, заключенията си. И на мен лично ми се иска по точка 6, 7 и 8 предложенията да бъдат по-конкретни. Е, за да може да се постави ударение и върху предложенията на комисията – Струва ми се, че по този начин до някъде ще успеем и да задушим корупцията, да попречим на злоупотребата с власт за економически цели. Нещо, което е типично при подобни случаи. Така че нека в точки 6, 7 и 8 да бъдем малко по-категорични, Важно е да кажем, че ние не нарушаваме принципа на субсидиарност, но все пак ни се иска да стигнем малко по-далеч, за да сме сигурни, че е ясно какво точно се случва, тъй като никой не иска да го каже изрично. Thank you to you all. Now the floor... Ah, okay. So the floor to you. Благодаря. Сега вие имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Тъй като е осигурен превод от полски, ще говоря на полски. Първо, мисля, че проблемът е общ. Той засяга не само институциите, нашата комисия е комисия по петициите, което означава, че абсолютно всеки гражданин, независимо от неговото социално положение, има правото да се обърне към нас. Е, вие посочихте колко петиции вече са поступили при нас. Хубаво е, че тяхната бройка се увеличава. На мен ми се струва, че те могат да се увеличат и още повече. Това, което установяваме в Гърция по този доклад е нещо, което наблюдаваме и в други държави. Точка 8 от доклада обръща внимание на бъдещото управление на отпадъци и критериите за съоръжения. Споменават се гласовете на гражданите, местните общности, които трябва да бъдат уведомени – Очаква се броя на подобни съоръжения също да нараства. Знаете, че всичко вече се опакова. Една чаша да купите или телефон, всичко е опаковано в пластмаса, но хайде, това е отделен въпрос. Правителствата, управлението на местно и национално ниво са тези, които вземат решения за съоръженията – на второ място обаче гражданите и местната общност имат право да изразят своето несъгласие. Как можем да решим този проблем с напрежението между местната администрация, която иска да изгради съоръжението, и местната общност, която не го иска? Обикновено се търси решение е добро и за двете страни. Мисля, че казаното от господин Валенса може да се доразшири. Добре е и двете страни да помислят какви са последиците от изграждането на съоръжението. Колегата от Гърция посочи вече наистина, че с тези съоръжения има проблеми. Освен това, виждаме, че някои от паричните потоци всъщност се използват за други цели. Не би трябвало да се позволяват никакви злоупотреби. Трябва да се борим и с корупцията, но така или иначе необходимо е всички тези съображения да се разгледат още на етап планиране – тогава да се преценят ползите от евентуалното съоръжение и възможните вреди. Ако и двете страни в един такъв спор разберат, че е необходимо да се изгради съоръжението, може би това решение ще се приеме, но нямат ли пълните данни, ще протестират. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Не виждам други желаящи да направят изказване. Окей. Okay. The floor to you. Grazie, signora Presidente. Dunque... Благодаря, госпожо председател самото начало, когато вземах думата по този доклад, винаги подчертавах значимостта на това да имаме един компетентен председател в нашата делегация в Гърция. От край време стана ясно, че работата, която е извършена и се извършва, е изключително важна. Важно е по много причини. Чисто топографски дори е много важно за много местности и общини. И работата, която бе извършена, в работата на групата, работата на комисията тук, след това дебатите, не само работата в Гърция, в Атика, Пелопонес, различните други места, които посетихме, които за съжаление имат изключително сериозни проблеми, но и бих искал да подчертая, че когато една делегация се води добре, е добре обяснена на гражданите по места, когато гръцките евродепутати, например, и това е само един пример, разбира се, може би може да се обобщи, да, когато гръцките евродепутати работят постоянно, упорито, защото са постоянно с нас, макар че не са членове на делегацията, т.е. помагат ни много, защото познават проблемите много по-добре от депутатите от други държави. това е логично, тъй като те са пряко свързани с гръцката проблематика. Това е много полезно. Освен това, по-специално, в централната част на Пелопонес имаше сериозни проблеми, както и на други места, но там имаше и много азбест. Тоест, проблематика, която много по-трудно би била разрешена, защото геологически погледнато, подпочвените слоеви в Гърция са, а, съдържат много водни слоеве, които не са видими. Има много подпочвени води и ако мога да говоря за много геоложки активна зона, това може да доведе до много по-сериозни проблеми. Моето изменение бе направено точно така в тази посока. Опитах се да обобщя и да кажа, че този доклад тази дейност, която е извършена в Гърция, според мен може да бъде свързана и с бъдещи дейности от този тип, но не само от този тип, защото не става дума, според мен поне, единствено и само за резултати, за отлични резултати, но и за методологии, методологии, които после да могат да бъдат използвани и за други дейности. Може би не за всички, но за огромната част. Когато се прави сериозно планиране, винаги има резултати, може би. Не веднага, но резултати има. И такъв е случай с този доклад. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега за 3 минути давам думата на вносителят, който е тук и който поиска да се изкаже с съгласието на колегите. За три минути давам думата на вносителят, господин Гигас. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Много благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа евродепутати. Наистина искам най-горещо от мое собствено име и от името на посетените от вас граждани да ви благодаря за това, че дойдохте на място да видите какво се случва с тези сметища, които не само, че продължават да са оперативни, а и продължават да бъдат строени нови такива. Разбира се, Гърция не е непозната страна. Има култура, паметници на изкуството, наука, но през 2014 година нещата са много далече от тази антична слава. През последните години сметищата, бунищата просто ни заливат и даже сме плащали астрономически глоби на Европейската комисия, която ни налага наказания. Нещата обаче сякаш не се поправят, рециклирането не е достатъчно добре е, застъпено. Нещо, което е странно при положение, че рециклирането на батерии, например, е много развито в Гърция. Защо не можем по същия начин да процедираме и с отпадъците? Получава се един порочен кръг, защото някой има интерес. Има интерес на тези, които управляват отпадъците и сметищата, да поддържат това неведение, тази липса на контрол. Е, примерът с е, граматико е само един. Много други обаче продължават да съществуват в е, Гърция, както вие сами знаете от броя на получените петиции. Следващия път ще поканя господин Дамаскус от региона Филис, който също може да дойде и да даде информация за този огромен екологичен скандал, който се развихри на място след построяването на едно сметище там с възможно най-малко разходи, с възможно най-голяма политическа цена, политически дивиденд. Сега се публикува наскоро нов доклад, в който се поставя под съмнение начина на финансиране на проектите за обработване на твърдите битови отпадъци. В случая с граматико, граматико с тамошното сметище, вече имахме такъв случай на пълно забравяне, на пълно забвение. Никой не се интересуваше, никой не обръщаше внимание на случващото се там. Това трябва да се е, приключи. Тази, тази схема от измами и корупция трябва да бъдат задушени в крайна сметка и да се работи така както трябва с оценките за въздействие върху околната среда трябва да се рециклира, така както е, показват правилата и тези правила трябва да бъдат наложени на изпълнители и подизпълнители. Това всъщност бе една от целите преследвани от посещението. Граматико не е единственият случай. Има много такива, за съжаление. И затова ви призовавам за помощ за приключването на това политическо и економическо престъпление, ако мога да го Окачествия така. За съжаление има малко време, а има много какво да кажа. Благодаря ви така или иначе за дадената възможност. Благодаря. И аз ви благодаря. За съжаление времето винаги притиска. Всеки от нас иска да говори много по-подробно по въпросите, които повдигат гражданите пред нас. Давам отново думата на докладчика, който председателстваше и делегацията, колегата Итургай, за неговите заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Записах всичко, което чух днес, всички отправени към нас бележки и коментари. Предложенията включително. Така ще продължавам да процедирам до крайното изработване на доклада. Искам да кажа в заключение колко съм благодарен за чудото от господин Контис. Те ще бъдат използвани, защото целят подобрение. А нас определено ни интересува начина да се подобрят нещата. Това бе целта на посещението и на изработването на доклада методът, който използвахме и в организирането на посещението, и в изработването на доклада е именно такъв да може да изработи нещо като рецепта за начина по който да работи нашата комисия по петиции изобщо. Благодаря ви, господин Балдини и ви включваме в списъка на работещите по доклада. Госпожа Форакис, да, наистина, я е, аз съм на мнение, че това е само върхът на айсберга. Това, което е на повърхността. Целта обаче бе да покажем на самите гърци на местното население, че се опитваме, но както и те, така и ние не можем всичко да обхванем. Схващаме обаче посланието и ние сме на мнение, че това е само върха на айсберга. Осъзнаваме, че не можем да стигнем в дълбочина, но не се отказваме. За комисията по петиции и за гръцката делегация независимо от това коя политическа сила представляват, се получиха много от това посещение. По въпроса за санкциите, който вие повдигнахте, ние не сме съдилище, за да налагаме санкции и наказания за правонарушения. Това е работа на съдилищата, а не на парламентарна комисия. Това, което ние можем да направим е да се обърнем към Европейската комисия с искане да следят начина по който се освояват средствата в Гърция, отпуснати за тези цели. Оттам наседнете могат да се обръщат към местните власти с искане за експертно или правно мнение относно право относно това дали са законни или не. Както каза господин Ангоракис, това не е наша наше правоме, правомощие. Ние не сме там за да санкционираме, а за да наблюдаваме и да правим препоръки за тези, които след това могат да ги приведат в действие. 6, 7 и 8. 6, 7 и 8 препоръка трябва да бъдат разписани по-добре от е, предложение от е, господин Салавракис. Приемам го и го моля за помощ да каже точно как смята, че трябва да бъдат редактирани в е, по-добър вид. Записах си обаче за това негово предложение и, и аз ще помисля за една по-добра редакция. Благодаря отново на всички които участваха, помагаха в, за реализирането на пътуването и на доклада. Това е още работен документ и може да бъде много по-изчистен преди да стигне до крайното гласуване. Благодаря ви, госпожо председател. Много ти благодаря, Карло, за извършената работа. Тя високо се цени от колегите. Чухме го в техните изказвания. Този доклад ще бъде одобрен на следващата сесия, следващата февруарска сесия. Тогава трябва да чуем и местните власти. А това е важно, за да може да разсеем всички съмнения, които излязаха по време на нашите дебати по петицията. Приключвам по тази точка. Сега се връщаме към колегата Салавракос. 15-та точка, която отложих, докато го чакахме да дойде. Имате думата, колега Салавракос. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искал да благодаря на всички за измененията, които сте подали към мой доклад. Очаквам да чуя сега вашите бележки, тъй като включих измененията ви. Въпросът е много важен. Става дума за гражданството в Европейския съюз, какви са правата, какво е бъдещето ни. Това е много важна тема за всички ни, затова трябва да си сътрудничим по нея. С удоволствие ще приема идеи, които да доведат до подобряване на доклада и неговото усъвършенстване. Благодаря. Благодаря, господин Салабракос. Първо даваме им думата на представителя на комисията госпожа Стопел. Thank you very much. Благодаря. Искам да благодаря за това становище. След е, доклада за гражданството в ЕС за 2013 година очаквам да чуя вашия дебат. Сега е момента, точно преди европейските избори, да почетаем колко важни са гражданите гражданите на Европейския съюз, техните права и тяхното бъдеще. Това е подчертано в доклада. Това е едно съвместно усилие на всички институции, но и на държавите членки, за да може тези права да се превърнат в реалност. Искам да подчертая, че вече много е постигнато от доклада 2010 година на Сетне. Това може да се види на вебсайта Европа. Там са описани 25-те действия, които сме предприяли 2010 година и можете да видите, че те вече са стигнали до своя край, като например пакета за права на пътниците и така, още много други, 25. След това в доклада 2013 година се предлагат нови проекти, действия, много се свърши в края на миналата година с пакета по процедурните права, извинете, процесуалните права, стажовете, ЕОРЕС, модернизацията на ЕОРЕС стартира миналата седмица, точно преди коледа пуснахме нов вебсайт, който дава възможност на гражданите да разберат по-добре към кого да се обърнат, когато правата им са нарушени. Така че част от тези 12 действия, описани в новия доклад, вече се прилагат. Движим се в график. Имаме нужда обаче от ваша подкрепа, за да се приемат бързо нашите предложения и от тях да се облагодетелстват гражданите на Съюза. Това е много важно, особено в контекста на новите избори, които предстоят. Гражданите трябва да разберат колко са важни тези избори и те трябва да разберат защо трябва да гласуват и какво ще спечелят и те и техните семейства. Много е важно да се информират гражданите за техните права, което е подчертано във вашия проекто доклад. Много благодаря. Очаквам с нетърпение дебата. Eh, благодаря. Господин Бекер, вие сте първият заявил желание за изказване. Благодаря. Бих искал да повторя това, което казах лично на нашия докладчик. Това е един балансиран, много добре написан доклад. Той хвърля светлина върху различни аспекти и то по начин, който е приемлив за всички ни. Освен това, смятам, че все още има моменти в този доклад, които могат да бъдат допълнително дебатирани. Преди обаче да навляза в тях, искам да кажа, че съм е, съгласен с представителя на Европейската комисия. В е, текста наистина има 25 мерки, които вече са приложени. Те трябва да бъдат споменати в е, доклада. Това ще вдъхне доверие у гражданите, защото ще им покаже, че е, Европа дава резултати и ние наистина вършим работа. Още нещо. Нека да помислим внимателно за еврогражданството в ЕС, как да се занимаваме, да, да обсъждаме, да решаваме проблеми, свързани с тази тематика. Трябва да третираме европейското гражданство като едно важно право, което сме постигнали за гражданите на Европа. Не искам да смесвам европейското гражданство с бюджетните съкръщения. Разбира се, ако е необходимо, трябва да го направим. А, така че не зная дали е нужно да се сливат двете теми, защото това са съвсем различни теми. Освен това, идеята за хармонизиране на пенсионните системи. Това противоречи на принципа на субсидарността. Няма смисъл да призоваваме за постигане на идеи, които са нереални мечти. Същото се отнася и до правата на граждани от трети страни. Тук не му е мястото да се говори по тази тема, тъй като европейско гражданство, добре, но това е, е, гражданство изключва гражданите на трети страни. След това още нещо, по което искам да има дебат, който да изясни объркването ми. Може би трябва лично да говоря с част от колегите, да ги попитам какво имат предвид, тъй като има неща, които не са ми съвсем ясни. Има компромисни предложения, по които също имам въпроси. Мисля, че част от тези компромиси са прекалено дълги и искам да бъдат малко упростени. След това даването на статут бежанец. Отново това е тема на друг въпрос. Но, моля ви, не, не, не си мислете, че това, което казваме, е някаква критика. Не. Това е отлична отправна точка, но има много други аспекти, които трябва да бъдат изяснени, а, за да стане документа идеален. Амбициозен е нашия докладчик, аз високо ценя това. Хубаво да има среща на докладчиците в сянка, неформална, за да се изяснат част от елементите с докладчика. Искам да благодаря на секретарията за работата. Благодаря, господин Бекер. Сега има думата господин Хунтис. Благодаря ви, господин председател. Когато обсъждахме доклада на господин Салабракос, както и сега, като обсъждаме измененията, трябва да отчетем много сериозната работа на нашите колеги. Наистина, ми се струва, че трябва да си много отговорен и воден наистина от идеята за демокрация, за да работиш така. Подобно на госпожа Вержия, аз също съм направил предложения за изменения и от името на Гое и от мое име. Ако ги разгледа, някои са включени в компромисния текст, докато други не знам как са били прияти от докладчика, но като говорим за компромисни изменения, нека кажа, че подкрепяме компромисни изменения 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Не разполагам с достатъчно време, за да очертая тяхната тематика, Ясно е обаче, че предложенията ни са включени в тези компромисни изменения и затова подкрепям компромисните изменения. Нека се спра на първите две от тях обаче. По първото компромисно изменение се включва текст, който гласи, че Лисабонският договор дава по-големи економически свободи на гражданите. Нещо, с което не съм съгласен, за съжаление. Защото реалността не отговаря на тази формулировка. Особено на фона на кризата в Европа. Мисля, че тук няма две мнения – Говорим ли за економическите свободи и следователно права на гражданите, няма как да кажем, че те са се увеличили. Това е текст, който противоречи на фактите и именно за това е неприемлив. На второ място Текстовете относно гаранциите и доверието на гражданите в светлината на Лисабонския договор са включени в компромисно предложение 2 и изменение 86. Не мога да ги приема обаче. Накрая, нека се спра и на две изменения, които не виждаме при компромисните изменения, но те са важни. Първото от тях е 60-то изменение. Мисля, че господин Салаврако ще се съгласи. Наистина гражданите на всяка страна трябва да имат правото да гласуват при национални избори в собствената им страна. Но Нека отчетем факта, че гръцките граждани не могат да гласуват на национални избори при пребиваване в друга държава. Това трябва да се отбележи. Особено като се има предвид, че сега в контекста на кризата виждаме нови миграционни потоци и множество гръцки граждани напускат страната си би трябвало те да имат правото да гласуват в страната, където ще се установят. Това е политическо право. Нека се спра и на изменение 35, представено от мен и госпожа Вержа. Програмата Европа за гражданите се характеризира с това, че голяма част от бюджета й се използва за прояви от възпоменателен характер. До голяма степен ми се струва обаче, че се прокарва едва ли неравенство между комунизма и фашизма – не бива да тълкуваме превратно съвременната европейска история. Имайте предвид, че ако европейските граждани не познават достатъчно добре историята си, няма да упражняват и правата си добре. Да не говорим, че една такава идея е опасна. Какво знаят гражданите за съседните на тях страни, особено след Втората световна война. Мисля, че един такъв подход е от съмнителна полза. Едва ли по този начин ще изграждаме общности и по-голямо разбиране. Казах, че подкрепяме 6 от компромисните изменения. Има две, които отхвърляме и за това обърнах внимание именно на тях. Давам думата на госпожа Станука. Благодаря ви. Наистина, Странна е до някъде тази тема с европейското гражданство. По време на обсъждането миналата седмица, когато говорихме за европейското гражданство, знаете, че аз обясних защо съм се въздържала при гласуването на резолюцията – Не може да се гласува за нещо, което не съществува. Европейското гражданство по-настоящем е само производно на националното гражданство. Никой не може да бъде единствено европейски гражданин без да има национално гражданство в една от държавите членки. Мисля, че когато говорим за европейско гражданство, трябва да поставяме акцента върху добавената полза. Не бива то да се превръща в някаква маловажна производна. Подходът, който очертах, ще влее повече стойност в европейското гражданство. И освен това, ще помогне на множество граждани, които пребивават дълго време вече в държава членка, без да имат гражданство в нея. Знаете проблема и с граждани от Латвия и Естония – които всъщност са лишени от граждани. На тя, от гражданство на тях им се издават паспорти, но те не могат да упражняват пълноценно всички права на гражданина. Имали сме петиции и от Латвия, и, по, и от Естония по тази тема. Така или иначе, проблемът не е отстранен, Знаете, че тези хора нямат право да гласуват, нямат право да бъдат избирани. Но изменението, което аз предложих, за жалост не беше включено в компромис номер 7 относно европейските избори. времено съм съгласна с предложенията, които вече са включени в компромиса. Необходимо е наистина да има по-голяма осведоменост и да се знае, че до някъде е доста неудовлетворително участието в избори на тези, които пребивават в държава членка, различна от собствената. Това видяхме при италианския кандидат. Но се случва много рядко, така или иначе. Жалко е все пак, че идеята за постоянно пребиваване и проистичащо от него право на гласуване не беше приета. Така или иначе, Необходимо е поне постоянно пребиваващите, дори и да нямат гражданство, да имат активни права на участие и гласуване в изборите. Така че струва си да се дообсъдят тези предложения. Виждате, че Малта от друга страна предлага гражданство на чужденци. Това е европейски проблем защото когато говорим за хора, които са родени в държавата членка, комисията ни казва не, не, това е вече национален проблем и национално правомощие. А в случая с Малта, като Чили, нещата се тълкуват различно. Това е двоен стандарт. И от тук и най-големия проблем, който не е получил решението си от страна на Европейската комисия. Аз имах предложения, които да се разгледат и в комисията Либе по този доклад. Те не бяха приети. А както казах, европейското гражданство трябва да добавя полза, но така или иначе проблемът е политически и трябва да работим по него енергично, за да може Европейският съюз да работи добре. Благодаря, госпожо Жданока. Господин Бустинаро има сега думата. Много благодаря. Искам да поздравя идеята за разписването на такъв е, доклад, както и работата на господин Салавракус по обработване на измененията за момента. Измененията са постъпват от е, докладчиците в Сянка, включително и от мен като докладчик Сянка на групата на социалистите. Също времено искам да кажа, че е взел под внимание и много съдържателните предложения на колегата Жданока. Наистина на територията на Европейският съюз има граждани, които не могат да бъдат смятани за граждани втора категория. Защо? Защото нямат право да гласуват, нито да бъдат избирани, дори и да са родени в дадената държава членка. Ако има съдебно решение, което да ги лишава от това тяхно основно конституционно право, то тогава Европейският съюз буледува от нещо. Бих искал в нашите дебати с останалите докладчици в Сянка да намерим някакво средно, някакъв среден път, за да направим така, защото в бъдеще Европейският съюз да може да намери отговор на това тежнение. Същевременно мисля, че би трябвало и да консолидираме нещо друго. Държавите членки са длъжни като израз на добра воля да зачитат всички права, придобити на всички граждани на Европейския съюз, включително българи и румънци всички придобити от тях права. Тези придобити обаче права, имам предвид е, граждани, които са изпълнявали е, функции, като например политици, дипломати, министри, председатели и така нататък, те са на сянка. Другите обаче страдат от е, заплахата даже да ги принуди да се разхождат с жълта звезда на гърдите. Какво правим, какво послание отправяме с тези си наши деяния. Внушаваме, че има две категории граждани. Тези, които са родени на територията на Европейския съюз имат права на европейци не по Божието провидение, а защото законите им ги гарантират. Затова смятам, че тези идеи трябва да бъдат е, да залегнат в текста и именно това се случва. Благодаря съответно на докладчика за откритият му начин на работа. Това е азбушна истина на демокрацията. Благодаря. Eh, Много благодаря, господин Бостинаро. Отново им давам думата на господин Салабракос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които взех отношение и изразиха мнение по моя доклад. Този доклад не е мой, той е на всички ни. Имайки това предвид, отново, както направих и миналия път, и сега ще направя изказване в този общностен дух. Европейско гражданство. Какво е европейското гражданство, както попита госпожа е, Жданока? Това е правна е, фигура, която не може да бъде изкривявана. Това, което можем да направим е да обогатим понятието, превръщайки го в нещо като обществен договор. Има вече такива случаи в миналото, но законов документ, който обаче не се ограничава само до общите препоръки, а до конкретиката рискува да си навлече гнева на някои държави членки. Следователно, предлагам да разпишем общи е, разпоредби, препоръки или фигури, правни фигури, които да не се намесват в е, субсидиарността, в принципа на субсидиарността знаем, че има настроения в Европа, които са противници на европейската идея и смятат, че тя нарушава националния суверенитет. И такива реакции трябва да очакваме. Трябва да очакваме и искания от сорта на по-малка Европа, повече национален суверенитет. И така. Аз съм за златната среда между тези две крайни линии. И да се надяваме, че това ще се потвърди от резултатите на, бъдещите евро, на предстоящите европейски избори. Аз е, искам да се похваля от е, начина по който, е, от разбирателството, което постигаме в работата си с господата Бекери и Хунтис. Надявам се това така да продължи в бъдеще. Радвам се, че приехте компромисното изменение, предложено от нас. Можем да го дообсъдим. Компромисни изменения първо и второ са свързани с 60-то и 35-то. 35-то там не можем само и с лека ръка да смесваме комунизъм и нацизъм под един общ знаменател. В главата, в която се говори за историческа памет, не можем да разписваме нещо, което след това задължително да трябва да се превърне в част от доклада. Знам, че все още работим, че нещата не са довършени. Надявам се да успея да отговоря на очакванията на господин Хунтис и да не го излъжа в <laughs> това, което той очаква от крайната версия на доклада. Нека да погледнем сега изменение 60-то. Да, погледнете него, ако обичате. Там става дума за правото на гражданите да избират и да бъдат избирани. законодателството, изборното законодателство в държавите членки. В, в законодателството на всички държави членки се споменават европейските избори, споменава се, но подробностите са оставени на усмотрението на субсидиарните законодатели. В всяка държава членка законодателството се разпорежда по различен начин. Така че аз не съм за коментар където да се прехвърлят национални изборни практики. Всички държави членки разрешават това по един или друг начин, чрез посолствата си или по някакъв друг. Има граждани на държави и членки, които ако пребивават в друга държава членка, отиват в посолството да гласуват. В гръцките, например, посолства има изборни урни. И това всъщност ме отвежда сега доказаното от госпожа Жданок. Аз съм съгласен с това, което казвате всички. Всъщност имаме логичен начин, логични съждения. Идеологиите са си едно и е, всъщност са наистина много популярен обект на разговор, особено след полунощ и на маса. Всички идеологии обаче трябва да бъдат зачитани, защото това е част от европейската съкровищница, но част от европейската съкровищница е и логиката. И това, което приветствам, е, че всички колеги се изказаха тук логично, смислено. И така, не мога да кажа, че предложенията, които съм получил за изменения, са идеологически обагрени, по-скоро носят носят някакво логическо послание. Казахте Малта. Да. Много е хубаво да обменяме практики за това какво правят едни и други Това е обогатяващо. Слава Богу, вече не е валидна в реалния живот поговорката, че човекът за човека е вълк. Сега сме открити едни към други, можем да говорим за каквото и да било, но нека това, което говорим и обсъждаме, все пак да е свързано по някакъв начин с доклада, като целта е той да стане по-ефикасен и да произведе някакъв резултат. Докладът не трябва да отразява политическите виждания на всеки един от тях. Трябва да отразява логичното движение на всички ни. И това, което каза господин Бустинаро, е пример за една такава кристална логика. Благодаря. Благодаря, господин а, Салавракис. Аз се присъединявам към благодарностите, които се изразиха по адрес на всички парламентарни групи и сега вече вие сте натоварен с задачата да оптимизирате чутото тук. Ще се гласува през феврари месец. Надявам се, че един път за винаги, тук се обръщам към Европейската комисия, надявам се, че един път за винаги правно основаното искане на госпожа Жданока най-накрая да получи е, удовлетвореност. Има граждани, които пребивават в нещо като облак, без да се знае на кой свят живеят. Това трябва да се прекрати. И сега. 7, та петиция от Таня Джаксън с британско гражданство относно планираното изграждане на два ядрени реактора в Хинкли Пойнт. Обединеното кралство. Е, жалбо вносителката не е тук, така че давам думата на господин Сантьяго Иглесиас от комисията. По отношение на тази пенисия, ние сме запознати с научните постижения, свързани с авиационния риск, свързан с възрастта и пола. Това, те са послужили за залагане на стандарти за защита на международно ниво се препоръчва допълнителната радиация да бъде ограничена на 1 милисивер на година. А, има основни стандарти за защита при излагането на ионизиращо лъчение. Описали сме също така таваните за излагане на такива 1 милисиверт на година. Новата директива на съвета, която залага основните стандарти за безопасност, при излагане на ионизиращо лъчение бяха прияти на 5 декември 2013 година и те потвърждават валидността на тези лимити или пределни стойности, както и разликите в зависимост от пол и възраст. Що се отнася до изграждането на два ядрени реактора в Хинкли Пойнт, Европейската комисия изрази своето становище на 12 юли 2012 година, заявявайки, че на базата на, оценката, на предварителната си оценка инвестиционният проект отговаря на изискването на договора Евротом. На първо място инвеститорът трябва да гарантира националната агенция да провери дали са предприяти всички необходими нива а, на защита и гарантиране на безопасността, като се направят и съответните стрес тестове, които произлезаха от аварията в Фукушима. Благодаря. Сега давам думата на господин Тейлър. Uh, Много благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за обяснението. Изчетох петицията. Не мисля, че Европейската комисия е направила всичко възможно, за да види дали твърденията са верни, тъй като петицията съдържа много такива. По-специално, вносителят твърди, че жените са в по-голям риск при излагане е, на радиация и от радиационна болест. Носителят а, свързва радиацията с спадане на ръждаемостта на бебета от женски пол, т.е. на момичета. Вносителката говори за доклад на Хейбън Ширбън, Христина Войт. И тя казва, Жените са по-уязвими от радиационна болест, към извинете традиционна болест. Безпокои се, че онези, които залагат стандартите за радиационна защита, са мъже. Тя смята, че жените като че ли са изключени при такива дебати. Аз не мисля, че Европейската комисия е отговорила на въпроса поставен в петицията по конкретен начин. Тоест, що се отнася до пола и различията при заболя... на заболеваемостта при е, слабо лъчение. Има много проучвания, особено след е, трагедията в Фукушима. И бих искал да има допълнителни доказателства е, а, по твърденията на вносителката. Благодаря. ¿Alguna Иска ли някой друг да вземе думата? Не. базата на коментара на комисията и господин Телер оставяме коми... Е, петицията отворена и ще продължим нататък. Преминаваме към 19-та точка. Петиция, внесена от Петър Троянски от името на Асоциация на свободното слово за е, предполагаеми нередности, свързани с ядрените централи. Това е петиция 0413-2012. Вносителят го няма, затова давам думата сега на господин Иглесиас от името на комисията. Сега за тази комисия ядрената безопасност е приоритет за Европейската комисия, но разпределението на компетентността от директива 71 от 2009 Евротом на съвета а, дава а, отговорността на държавите членки. Българската ядрена агенция, агенция за ядрено регулиране, трябва да проучи предполагаемото нарушение изискването от страна на притежателя. България трябва да реши дали да строи нова ядрена централа. Инвестиционен проект трябва да бъде обвестен пред комисията по член 11 договора за ЕОАЕ. В случай на планирана ядрена централа край Белене през 2008 година комисията прие становище, че всички аспекти на въпросната инвестиция са съответствие с целите на договора ЕОАЕ. Що се отнася до свръхпроизводството на електроенергия от съществуващата ядрена електроцентрала Козлодо и бъдещата Белене, Европейската комисия не може да направи компетент, тъй като тази компетентност е в правомощите на националните органи. Не е в компетенцията на комисията да коментира наказателното прави на, дър... на държавите членките, тъй като то е изключително правомощие на същите. Благодаря. Alguna intervención? Някой да иска да вземе отношение? Благодаря, господин председател. Да, наистина очевидно е, че комисията има право в това, което казва по въпроса за правомощията и прочие, прочие. Нещо обаче искам да кажа за ядрената енергия и нейната тежест в Евросъюза. Това е проект, който подкрепя опасна и скъпа енергия, която освен това ни обягва от контрол, както видяхме преди години в Фукушима. Разбира се, че комисията не може да се произнася за наказателните страни на тази петиция. И освен това комисията трябва да се основава на документи, издадени от българските власти и изглежда, че тези документи, представени от българските власти, са в синхрон, в съзвучие с изискванията на европейското законодателство. Сега обаче е, ядрената енергия и начинът по който някои фактори тук искат да я използват, това е вече е друг въпрос. И аз искам тук да заостря вниманието и благодаря. Благодаря ви, господин Ират Сабалбейтия. Никой не е дигнал ръка, така че минаваме към следващата точка, 20. Петиция 1666 от 2013 година, внесена от Румънска асоциация, чието инициали може да прочетете. Е Всъщност питат ме от секретарията дали предходната петиция остава отворена или я закриваме. Аз бих искал, бих препоръчал поне от предпазливост да я обявим за все още открита. Съгласни ли сте? Съгласни сме. Така че продължава да бъде жива, открита. И така, минаваме по-нататъка от петиция внесена от сиглите ПТ с румънско гражданство от името на асоциация Саве Дамароая ен Букурести Ноу Нейбърхудс. Тя е свързана с предполагаеми нарушения на европейското законодателство при изграждането на сгради в историческата част на Буда, Букурещ, Румъния. Благодаря ви. Аз съм всъщност председател на това сдружение, което беше съставено на принципа адхок. Трябва да ви уведомя, че нашата позиция не е политическа. Уважаеми дами и господа, Сдружението Спасете Дамароя и Букурещи Нои почива на идеята че всеки квартал в Букурещ е съставен от съответните улици. Квартала, който ние искаме да защитим, всъщност е също един от кварталите, които сега като че ли ще бъдат унищожени, защото градоустройствените норми са потъпкани. Да не говорим за екологичните норми. Всъщност тези два квартала са в парцела Базилеско, а Базилеско е защитена територия, защото това е част от е, старата част на Букурещ и за нас е паметник на културата. Но се предвижда изграждането на различни комплекси, като не се изпълняват нормите за необходима зелена площ. Това са 195 блока с апартаменти на площ от 10 км. Не виждаме обаче никакви зелени площи на много от местата, не виждаме предвидени паркинги и всички дървета, които бяха по улиците, всъщност изчезват постепенно, като някои от тях са много стари дървета. Всичко това е в ущърп на околната среда. Нека ви напомня, че тези действия не отговарят на препоръка на съвета 2001-331. Освен това, предварително се смяташе, че тези блокове няма да са по-високи от два етажа над нулевия етаж, но сега виждаме, че се работи извън закона. И същевременно тези, които нарушават закона, не получават никакви санкции. Вече изминаха 5 години, но виждаме, че ние трябва да предприемем действия. В противен случай в близкото бъдеще тези огромни сгради просто ще унищожат кварталите. Ето защо се обръщаме към вас призив да обърнете внимание. Това не е само някакъв местен феномен. Ние можем изобщо да говорим за урбанистичния хаос, който се разраства. Всъщност кмета на Букурещ можеше да попречи на тези незаконни практики, но до сега той не обръща никакво внимание на нашите сигнали. Ето защо единственото действие, с което разполагаме всъщност е да търсим справедливост някъде друга дете, като не я намерихме в кмета или общината. Освен това, ние се обърнахме към румънското правосъдие, за да може съответните административни актове да се обявят за нищожни. Но работата не е приключила по този въпрос и за това се обръщаме и с призив към вас. Необходимо е да се защитят гражданите, като се изпълнят поетите ангажименти. И ако ми позволите, е една парентеза. Самият аз съм роден в тази част на града и аз я спомням с нейните градини, с розите, с птиците, които пееха, но това, което става в момента, доведе до множество конфликти, а те биха могли да се изродят в насилие. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Трута. Преди да започнем обсъждането, искам да дам думата на Европейската комисия госпожа Даниела Валерия Андрей. <clears throat> Um, Благодаря ви, господин председател. Тази петиция беше получена наскоро и сега комисията прави своята оценка, за да види какви са нормите, при изграждането на тези блокове, къде може да е направено нарушение, но ние работим съгласно процедурите. Благодаря ви. Господин Бустинаро има думата. Благодаря ви. Моя испански става все по-добър, защото наскоро бях в Малага. Скъпи приятели, Искам да благодаря на вносителите на петицията, защото аз самия живея в тази част на Букурещ. Струва ми се обаче, че тук имаме типичен случай. Коля обясни, че става дума именно за хаотична урбанизация и тя е изключително вредна за околната среда както и за отношенията между хората. Всъщност, за този квартал винаги се е говорил като за зеления квартал. Защото там е и най-големия парк на Букурещ. Да не говорим, че това е най-богатият квартал, защото е, в него са разположени много от мултинационалните компании, плащат се най-високите данъци и повечето сгради са със среден размер. Партер и още два-три етажа. Но сега виждаме, че кварталът започва да се развива вертикално, но за това си има и норми в румънското законодателство. Знае се как трябва да се строят сградите, когато са по-високи от два етажа. Целта е да се предпазят историческите паметници. Какво виждаме обаче в спорния квартал – през последните 10 години румънското законодателство очевидно е тълкувано много превратно. Какво става? От една страна, европейското законодателство в областта екология не се изпълнява. Искам да обърна внимание и на безопасността, защото за Букуреш трябва да се знае, че е в много опасна сеизмична зона. Аз разговарях с инженери от Националния орган по геологична безопасност. Те ми обясниха, че при тези нови сгради би трябвало да имаме защита от трусове и да се следват румънските норми. Но това не е направено. Същевременно, паркингите, които трябваше да бъдат под сградата, сега са на ниво партерен етаж – и всичко това се прави с участието на общината. Нека премина по-нататък. Нормите срещу изпирането на пари също са нарушени. Защото трябва да кажа, че разплащанията са меко казано много съмнителни. И виждаме, че това се прави в Европа. Ако се обърнете към националните власти, ще видите, че не е зачетен нито един от законодателните актове. Има и още нещо – замърсяването. Имайте предвид, че имаше територии, които бяха използвани за строене на жилища в противоречие с наложените норми. Канализацията от парните води. Всичко това е регулирано по начин, който води до замърсяване. И накрая трябва да отбележа, че местата за паркиране бяха направени по такъв начин и то с разрешението на общината, че да влизат в самата сграда. Не се предвижда обаче никакво място за паркиране под самата сграда. И всъщност това заплашва водните потоци. Следователно, тук имаме много сериозни проблеми, които проистичат от незачитането на националните и европейски норми. В резултат, може би, нашата държава ще трябва да плаща глоби заради надхвърлянето на лимита за микрочастици в атмосферата. Наистина говорим за огромно замърсяване, което е постоянен проблем на хората в квартала. Уважаеми колеги, наистина, нека отворим тази петиция и да изпратим копие в румънския парламент и в Доната, и в Горната камера, защото петицията очевидно засяга националните правомощия и националните органи трябва да бъдат сезирани. Бих искал петицията да се изпрати и на румънския омбудсман, защото виждаме, че тук са нарушени правата на гражданите от страна на местната община. Благодаря ви за подкрепата. Обеден съм, че петицията ще остане отворена и ще продължим работа по нея дори и след изборите. Но е интересно да видим какъв ще е отговорът на румънските власти. Имаме дълъг списък от нарушения. Bueno, efectivamente, yo en primer lugar lo que haría es... Благодаря, господин Буштинаро. Първо, Искам да призова Европейската комисия да отговори на вносителя максимално бързи срокове. Искам да благодаря на асоциацията за това, че повдига този въпрос. Това не е само румънски проблем. Това е проблем, който се забелязва в цяла Европа, където се налага строителството на високи сгради без съгласието на хората, които живеят там. Това е случаят в Бургус, например, където, слава богу, бе анулиран проект, който бе изключително непопулярен сред гражданството. Така че аз съм с вас <laughs> в казаното от господин Буштинаро да изпратим писмо до румънския парламент и до омбудсмана на Румъния с копие до Европейската комисия, и разбира се да оставим самата петиция открита, за да може господин Трута да е спокоен и да знае, че работим по този въпрос. Благодаря ви, господин Трута, за това, че дойдохте и ни позволихте да се запознаем с състоянието на нещата. И така минаваме към 21 точка. Тук има 5 петиции, които са групирани в една и са свързани с петролните проучвания в Лансарота на Канарските острови. Ще ги групираме и ще дадем думата на първо място на жълбоподавателите. На първо място Педро Ернандес Камачо. След това ще има видео от името на госпожа Солис Янес, която не е тук. След това госпожа Кабрера Гонсалес, господин Монтанес и накрая госпожа Мерседес Гомес Санде. Знаете, че времето е малко, след което след вашето изказване господа жалбоподаватели ще вземе отношение комисията и след това ще има дебат. Благодарим ви, господа жалбоподаватели, за това, че се обръщате към нас с този въпрос и ни разказвате за случващото се на Канарските острови, като трябва да бъде разрешено на европейско равнище. Господин Камачо, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни давате възможност да дойдем от Канарските острови до Брюксел и да ви изложим въпрос, който, както вие казахте, е свързан с Лансароте и Фуерте Вентура и обаче остава свързан с околната среда на планетата Земя. Свързано е, разбира се, и с климатичното изменение. Затова е толкова важно Европейският съюз, Европейският парламент да покажат разбиране на случващото се. Нашето искане към комитета към парламентарната комисия по петиции е а, да се запознае с отношението на испанското правителство и на Европейската комисия към този въпрос, начина по който те управляват целият процес. Искаме да се запознаете с нашето мнение за този въпрос. Защо? Защото от 20 април 2010 година нещата са разделени от вододел. Вододел в петролните проспекции в дълбоки океански води. 660 квадратни километра е площа, т.е. почти цялата площ на Канарските острови е на тази площ има разрешени петролни проучвания. Един от тези кладенци се характеризира с почти 20% от случилите се инциденти през 2010 година в Мексиканския залив на Deep Water Horizon доставчика, който се занимава с е, проучванията на Канарските острови, е същия с други думи от Мексиканския залив. Ето за това сме толкова а, е, угрижени, за това а, е, искаме да ви разкажем за това какво ще се случи на Канарските острови, без каквато и да било гаранция. Искаме също така да посочим, че на Канарските острови има огромно биоразнообразие. Научните работници, които се занимават с морското биоразнообразие, наричат Канарските острови островите Галапагос на Западния Атлантик. И това е заплашено в момента. Това е нашият капитал, това е единственият капитал на Канарските острови, околната среда и туризмат, който се развива. 12 милиона туристи идват годишно на Канарските острови. Защо? За да посетят природните забележителности. Няма нищо друго на Канарските острови всъщност за посещение. Те са много изобилни и разнообразни. Е, този капитал в момента е заплашен. Заплашен от една мултинационална компания за частна печалба. Тази дейност, туризмът имам предвид, поминъкът на Канарските острови храни повече от 2 милионното население, живеещо там. Това е основният ни поминък, а сега той ще бъде заплашен от поминъкът на тази частна фирма. На Канадските острови петролните, нефтените проучвания са всъщност част от програма на испанското правителство. И затова искаме да разкажем на европейските институции, на комисията, че повече от милион, милион и половина хектара през последните години са използвани с разрешение на а, испанското правителство за дълбоководни петролни проучвания. Без това да бъде подложено на каквито и да е оценки за въздействие на околната среда, так по силата на директивата 2014. Това обаче не се отнася за Малта, за Кипър, за Исландия, за Норвегия, за Обединеното кралство. Всички те изглежда прилагат тази директива 2014-42. Затова искаме да изискаме от испанското правителство да постъпва по същия начин. Всички граждани имат право да участват в взимането на такова стратегическо решение, защото всъщност това представлява посегателство, това представлява вмешателство в личният живот, личният живот, който е, е защитен от Европейската харта за основни или накърними права от е, юриспруденцията на е, Съда на Европейските общности, както и конвенцията от Архус от 1998 година. Испанската държава е разрешила, както ви казах, използването на 1 милион, милион и половина хектара от морска площ за такива петролни проучвания, без оценка за въздействие околната среда, без каквито и да било гаранции. Защо? Защо при положение, че повече от две години искаме от европейските институции да се занимаят с това, защо местните канарски власти го разрешават, няма, за съжаление обаче, резултат. Не е възможно да се налага една такава дейност без да се помисли за альтернативи. Принудени сме да приемем нещата без право да се произнесем и без право да се помисли за альтернатива. За сигурност има економически и енергийни такива. Европейските институции трябва да знаят, че Канарските острови могат да бъдат образец за енергийната промяна. Имаме вятър, имаме вълни, морски вълни, имаме слънце, т.е. ветрена, слънчева и приливна енергия. Това може да представлява альтернатива на тази минодобивна дейност, която е изключително опасна. И при това се предвижда да продължи 20 години, особено ако сега започнат петролния добив. И економическата дейност, която развиваме, туризъм, земеделие, риболов, може да служи за образец на устойчиво развитие, ако се умеем да го опазим. Е, защо да не можем да се умеем? Защо сега изведнъж го поставяме безнаказано на риск и позволяваме разработване на петролни залежи, които са много дълбоки и за чието успешно експлуатиране няма случай в световната практика. Ние искаме просто да знаете. И всъщност вие знаете отдавна, за съжаление обаче гледате, е, обръщате поглед, обръщате глава и не ни отговаряте. Първо казаха представителите на Европейската комисия – че няма нужда по силата на съответните а, е, директиви да има оценка за въздействие на околната среда. Защо? Защото просто не се, правех, е, не се правеше разлика в е, мнението на комисията между експлоатация и проучване. След това, в резултат на парламентарни запитвания комисията преразгледа становището си и реши накрая да каже, да даде положителен отговор и да повели, че има нужда от ОВОС. Последният, европейски, последният испански кралски указ, освен това, не предвижда законодателни мерки, които да регулират петролно-добивната дейност. Той за момента този кралски указ разполага с информация, предоставена му от фирмата Репсол от 2007 година. Затова смятаме, че фактите изискват разследване. Разследване, което да покаже защо през последната година, година и половина Европейската комисия отговаря по различен и противоречив начин на задаваните от нас въпроси. Искаме, молим, умоляваме да ни се даде отговор на този въпрос. И в заключение, господин председател, искам да кажа още нещо, свързано с основни ненакърними човешки права. Разрешението на тези сондажи, тук една скоба отварям, да не забравяме, комисията да не забравя, че Канарските острови са сеизмична зона и че на Канарските острови и в околните води живеят около 30 вида китоподобни организми. Комисията не прави разлика обаче между пробивните дейности и сеизмичната дейност. И да не забравяме освен това, че кладенеца в а, голфа, мексиканския, извинете, мексиканския залив, бе именно свързан с а, тази сеизмична дейност, която а, се отключи в резултат на а, взриви, взривовете при добива. И така, по този именно повод смятаме, че, има, че са застрашени основните права на населението и че то трябва да бъде призовано да се произнесе пред лицето на един толкова важен проект, който така ще засегне живота му. Смятаме, че става дума просто за сделка. За сделка между испанското правителство и междунационалната, многонационалната компания гражданите на Канарските острови многократно сме се произнесли против това. Всички местни власти знаят, че това е така, но не ни се обръща внимание. Моята колега Янес не е тук, но сме донесли видеозапис на, нейната, на нейното изказване, придружено от мнението на експерти и научни сътрудници. Благодаря. Благодаря и сега ще преминем към прожекция на видеото. Видеото няма да бъде преведено симултанно от конферентните преводачи. Имате обаче транскрипцията на, те, на различни езици в писмен би, така че тези, които не разбират испански, моля да следят материалите. Благодаря.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 Bien, habrán ustedes comprobado que no hemos terminado de ver el, el, el audiovisual. Добре. А, все още не сме завършили видеоклиповете. Господин Уилкинс е записан. 30 години изследва той този район но можете да изчетете неговото проучване, е, извинете, неговия доклад. Е, Нямаме много време, можете да го прочетете. Искам да дам думата на вносителите, които са тук с нас, а все още не са взели думата. Бих искал да не забравяте, че имате ограничения във времето. Двама оратори имаме само. Останали от вносителите, много ви моля по две минути и половина. Много благодаря човешкото достоинство, правото на достоен живот, за мен и децата ми е отказан, които, всички, които живеят и в Лансерота, и в Равентуна. Това е важно и за нашите майки и бащи, които са се борили за живота на тези острови. Борим се и за бъдещите поколения. За това съм тук днес, защото това право е заплашено от правителството на Испания, тъй като те разрешават нефтодобив в водите, от които ние пием, защото Дами и господа, океанската вода е единствения източник на питейна вода. Ние нямаме езера, леки, реки, няма и много дъжд на Канарските острови. Така че трябва да не забравяме имиджа на Европа, който ще изглежда по различен начин, ако продължим с този проект. Немислимо е през 21 век в Европа, може би отдалечена част на Европа, но в Европа, да се остават хора без достъп до питейна вода. Когато с кралски указ бе прият този проект всъщност бе нарушена хартата за основни права и директивата, извинете, рамковата директива за водите. Така се нарушава и буквата, и духа на закона. Следователно, мисля, че не бива да се забрави първото съображение на тази рамкова директива, а то е, че от водата не може да се извлича печалба, тя е общо благо. Това не бива да бъде забравено, защото там живеят хора, които изкарват прехраната си на тези острови. Член 14 е написано, че е задължително при такива проекти да има публична консултация и всеки един проект, който може да представлява някаква заплаха за питейната вода, трябва да бъде осуетен. Правителството обаче ни даде един месец, ако не се лъжа, и то август. И почти никакъв овоз не бе направен. 8 страници ОВОз са направили за това какво може да се случи с питената вода. Питената вода е нещо фундаментално. Видяхте в видеоклиповете, че всеки един нефтен разлив би означавал местните органи на властта да започнат да осигуряват вода. Но а, местните органи на властта многократно са отхвърляли този проект. Министърът на промишлеността публично заяви, че сондирането ще продължи през май без е, един адекватен овоз е, на този проект и без е, да се предлагат решения или альтернативи, което е задължително. Европейското законодателство, местното законодателство е, мисля, дами и господа, че това разрешение е, трябва да бъде е, оттеглено. Аз не съм специалист, не съм учен, но аз съм гражданин, имам право да получавам информация и чисто исторически погледнато при нефтен разлив всичко ще спре, няма да има питейна вода за населението, защото няма как да се пречиства морска вода и това ще означава сериозни проблеми за местната индустрия. Няма чудеса, не се случва чудеса и тук няма да се случи чудо и ще ще се получат замърсявания, както обикновено, е, онкологични заболявания и прочие, и прочие. Има доклади вече по тези въпроси от е, южноамерикански случаи, които вие знаете. Дали ще бъде позволено това? Дали ще бъде позволено да се търси нефт в езеро, откъдето черпи вода тук един град в Европа. Е, по същия начин зададете въпроса, защото за нас това е абсолютно същото. Ние не сме в Европа, по-близо сме до Африка, но и ние имаме нужда да пием вода. В този проект, който ни занимава, кладенците са на 9 км при положение от е, населеното място, при положение, че трябва да са 60. През 60-те, е, 70-те години нашите острови Лансароте и Фуертевентура много се промениха промениха облика си, приближихме се до света и факта, че сме тук, го дължим до голяма степен на Пречествателните станции на водата, която пием. За това сме живи, за това продължаваме да оперираме. Сега обаче, цялото население на Калдарските острови е против проекта, който ще наруши традицията на пречистване на води на Канарските острови и за съжаление никой не ни обръща внимание. Ние сме тук в Европейския парламент, защото смятаме, че той е гарант на демокрацията. Молим ви да приключите и да сложите край на тази злоупотреба и да приложите директивите и предписанията на ООН както и на рамковата директива за водите, която, освен всичко останало, регулира и координираните действия, които предприемаме заедно с Марокко за опазване и пречистване на водните ресурси. Давам думата на моя колега, който е инженер-химик и също участва в работата на нашата група. Господин Доминго Монтанес Монтаня, заповядайте, имате думата. Ще се опитам за две минути да ви представя накратко действителността, хидравличната действителност да очертая в, на остров Фуертевентура от техническа и лична гледна точка. Искам също така да покажа, че съществува риск да се прекрати доставката на вода, ако има големи петролни разриви разливи. Освен това, да не забравяме, че една такава химическа, нефтохимическа дейност не може да се разгръща, ако няма предварително проучване на следното. В Фуертевентура няма природни средства, няма природни водни ресурси на повърхността, подземната, подземните водни залежи са много малко, оскъдни и много лошо качествени. Нека да погледнем рамковата директива за водите и ще прочетем, че водните масиви водните масиви на подзе, подпочвени води трябва да бъдат със съответните орган, органолептични качества. Тоест, нашият единствен водоисточник идва от промишлеността, ако мога така да се изразя, водата, с която се снабдява острова, е от станциите за пречистване и обесолване на океанска, на морска вода. И имаме добра слава в световен мащаб. Даже сме референт за много други страни по света. Нашите станции са разположени по източното крайбрежие и черпят е, вода от е, плитки крайбрежни кладенци. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че в момента, в който се започне петролни проучвателни пробиви по същото това крайбрежие, то тогава може да бъде застрашен добивът на вода. Ако има разлив, то тогава може, ако разливът особено е голям и значим, то тогава могат да пострадат пречиствателните станции, може да има аварии, трябва да бъдат изведени от експлоатация, което автоматично реже водоснабдяването на целият остров. Представете си какво значи това. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че такава миннодобивна нефтохимическа дейност трябва да бъде гарантирана. Нейната безопасност трябва да бъде гарантирана и това не е така, доколкото аз мога да прочета в документите, с които разполагам. И това се отнася едновременно и за Лансароте, и за Фуертевентура. Ако има разлив, не дай Боже, не знаем колко голям може да бъде този разлив и не знаем до какво може това да доведе. Много благодаря. Благодаря ви аз, казва председателят. И така, Мария Мерседес Гомеш Санде. Гомес Санде, заповядайте. Е, Много благодаря, господин председател. Аз съм представител на гражданското, независимото гражданско общество и освен това аз съм учила една от първите европейски поколения, които са учили в университета пейзажистика и опазване на околната среда. Въпроса, който ни занимава, има нещо, което съдържа не на последно, даже на едно от главните места гражданското участие. Гражданското участие в териториалното организиране, в устройството на територията. Затова искам да ви попитам в какъв, в, защо създаваме директиви, регламенти, предписания на европейско равнище, при положение, че на национално такова се осъществяват преки посегателства върху европейското законодателство. Например, ландшафта на Лансароте и Фуерте Вентура са изключително самобитни. човешкото същество и природната среда живеят в хармония и има специални мерки за защита на природните резервати. Поминекът се основава на туризъм, на устойчиво разбиран туризъм. Смятаме, че туризмът е несъвместим с нефтените проспекции от Европейската конвенция за опазване на ландшафта, бих искала да подчертая следното. За съжаление, ние не разполагаме с никакъв инструмент, който да ни позволи да опазим пейзажа, ландшафта на нашите острови. Не е предвидено никакво участие на гражданското общество в взимането на решения. И това, имайки предвид колко е важно за нашето бъдеще решението, което обсъждаме. За това сме днес тук, за да помолим вашето, вашата намеса. По въпроса за конкретният е, канарски закон, за да може да оцените важността на туризма и на териториалното устройство, искам да подчертая, че те са в съзвучие с туристическите практики, бих могла да ви прочета мотивите, които би трябвало да са залегнали в проекта и които не са. Целта е устойчив модел на развитие на островите, зачитане на екологията, на природните ресурси, на околният ландшафт интервенционните механизми, били те обществени или частни, трябва да зачитат именно тези природни залежи, за да могат те да бъдат използвани от настоящите поколения, без това да застраши живота на бъдещите по въпроса за околната среда и смятаме, че околната среда е заплашена в максимална степен в този случай. Има специален законов, специално законово предписание в случаите на не на съмнение относно евентуални вреди. И накрая Принципа за равнопоставеността между поколенията налага да работим и да ползваме ресурсите по начин, по който цялото общество да бъде облагодетелствано сега и в утрешния ден. Е, ел, este es el decreto del 27-2004. Това е кралски указ от 2004 година. В този случай Насоките трябва да бъдат приети след две години, а именно 2003 плюс две години прави 2005. Нямаме никакви новини от тогава. Това са снимки от нашия остров и в заключение искам да ви помоля, да ви помоля настойчиво да се занимаете и с законите за опазване на красиви природни забележителности и ландшафти, без да забравяте интересите на гражданското общество. Благодаря. Благодаря. Преди да преминем към дебата, давам думата на представителя на комисията, господин Даниел Фернандес Гомес. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Благодаря, господин председателю. Европейската комисия се запозна с този въпрос посредством различни петиции, които бяха подадени и различни жалби, които също бяха внесени. Европейската комисия започна разследване е, на базата на тези жалби и петиции и разбира се в рамките на своите компетенции, защото испанските власти е, трябва да бъдат проверени е, в смисъл изпълняват ли европейското законодателство, което е приложимо към този случай. Първо трябва да посоча, че компетентност за разрешаване на проучвания и използване на природни ресурси е в ръцете на държавите членки и техните компетентни органи. Изпълнявайки тези си задължения, тези органи трябва да спазват винаги законодателството на Европейския съюз, което прилагат, особено законодателството, свързано с околната среда. Прилагането на тези разпоредби дава възможност да се избегне или да се намали риска при такъв тип дейност, рискове, които са добре известни на комисиите. Та в рамката на всичко това Европейската комисия се свърза с испанските власти и поиска бележки, коментари по прилагането на европейското законодателство в този случай. Поискахме също така мерките, които трябва да бъдат взети, да бъдат взети, за да се гарантира безопасността на тази инсталация, както и да се гарантира защитата на околната среда и природното богатство, което би могло да бъде засегнато от тази нефтена инсталация. Испанските власти информираха Европейската комисия, че проектите за дълг буководно проучване са претърпели овоз, където целта е била да се видят преките и непреки последствия от един такъв проект върху околната среда. Този процес на овоз включва и етап информиране на обществеността. Там и властите, и заинтересованите граждани имат възможност да изразят своето становище. Компетентните органи са взели предвид такива становища преди издаване на разрешителното. Европейската комисия не смята, че проектите, включени в тези петиции, са получили окончателно разрешение за момента, тъй като не е излязъл необходимия увоз. Европейската комисия не вижда дали европейското законодателство е било нарушено до този етап. Това няма как да стане, докато не се даде окончателно разрешение от компетентните органи. Така че тези процеси все още текат и като такива Европейската комисия може да поиска единствено и само разпоредбите на европейското законодателство, приложими по този случай, да бъдат спазвани до последната буква. След издаването на разрешителното, на окончателното разрешително, Европейската комисия ще наблюдава много внимателно какво се случва и какво правят испанските власти, за да гарантира изпълнението на европейското законодателство. Благодаря. Заповядайте сега за изказвания. Има трима депутати, които са четирима които искат да вземат отношение. Аз самият също ще се произнеса два пъти. Първо като депутат и след това като председател. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Това е комисията по петиции на Европейския парламент и за това смятам, че тук трябва да имат главна роля жалбо вносителите, граждани, граждански организации, други представители на нашата социална тъкан, които идват тук и искат европейско право, искат от своите европейски институции да опазват правата им. Работата на Европейския парламент и на Европейската комисия са именно това. След като изслушах е, жалбоподавателите, искам да изразя подкрепата си. Ясна, твърда, и необратима на испанската делегация на социалистите. Ние сме с вас и подкрепяме вашите искания, тъй като те се основават на европейското право. Затова искам да се съсредоточа сега върху това, което е свързано с изпълнението на европейското право и европейският и кралският указ 598 от 2007 година на испанската държава, която, който смятам, че е в противоречие с европейското законодателство, що се отнася до чиста и възобновима енергия. Е енергия, с такива характеристики, които трябва да се подкрепят от Европейския съюз и следователно от Испанското правителство особено предвид този образцов туристически модел, който е гръбнакът на економиката и обществото на Канарските острови. За момента ще оставя на страна неуважението, засвидетелствано от испанското правителство, чрез одобрението и чрез авторизацията на проспекциите на петролните на петролната дейност. Това означава, освен това, незачитане и на местната управа Лансароте и Фуертевентура. Няма да се занимавам, както казвам, с местна и национална политика. Ще се занимая с съмненията дали се спазва европейско екологическо законодателство или не. Имам предвид ОВОС от директивата 2011-92 година, която е свързана с публично-частните партньорства в областта на екологията, както и директивата 43 за, свърза, за дивата природа. Има поне 10 такива резервати на тези два острова, включително и области, принадлежащи към веригата Природа 2000. канадските острови са изключително уязвими морски зони, обявени за такива от международни морски организми. Няма никаква конкуренция в сключването на тази сделка в предоставянето на концесии. Една единствена е фирмата кандидатка, една единствена е печелившата фирма. Следователно, директивата 90 и 492 също е нарушена. Тя управлява тези обществени поръчки. Последствията могат да бъдат е, много страшни. Имаме вече такива случаи, особено след е, петролните разливи, кои, на които бяхме свидетелстви не толкова отдавна. 2011 година Мексиканския залив, 250 км радиус се почувстваха последствията. Представете си следователно какво ще се случи в Лансароте, предвид това, че петролните инсталации са на не повече от 60 км от тези толкова ценни пейзажи, които трябва да бъдат опазени. Казвам, има много, казвам в крайна сметка, има голям риск, нямаме никакви гаранции. И смятам, че авторизирането на този проект от страна на испанското правителство е в разрез с европейското законодателство. За това предлагам да оставим, да не закриваме тази петиция и да продължим с, изследовател, с разследването, за да се даде отговор на всички тези въпроси, които повдигнах. Въпроси, които трябва да бъдат, да получат отговор съгласно европейското законодателство. Нямаме гаранция за това, че в момента европейското законодателство е спазено. Очевидно е, че в момента Авторизацията е получена под сурдинка и нелегално през летните месеци. И за това, отново повтаряйки колко е важно да се спази европейското законодателство, изразявам още веднъж подкрепата на групата на социалистите към тази петиция. Благодаря. Е, Благодаря. Бих искал да ви напомня че трябва да приключим 12.30, а има още шестима оратори. Необходимо е да имаме осигурен превод, но ще ви помоля да се съобразявате с отреденото ви време. Давам думата на господин Пърс. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Вече десетилетия многонационалните кампании, особено добиващите нефт, ни уверяват, че няма как да се случи катастрофа. Но знаем какво стана в Мексиканския залив, каква трагедия се случи там и как това се отрази Всъщност в случая British Petroleum, една гигантска компания, застана срещу САЩ тук не става дума само за Испания или за Румъния. Не. Огромна катастрофа. Струва ми се, че Европейската комисия наистина ще научи уроците си и ние сами ще се получим от грешките си. Защото всъщност имаме много лошо тълкуване и прилагане на директивата за ОВОз. Изобщо не се споменават кумулативните ефекти. На второ място не се говори за огромната нужда от стратегическа оценка на въздействието върху околната среда. Е, защото имаме Натура 2000, имаме биологичното многообразие и не бива да се забравя, че морските води са единствения воден източник за Канарските острови. Именно за това трябва да се прави ОВОз с стратегическа насоченост, нещо на което Европейската комисия не обръща внимание. На трето място в момента парламентът и съветът водят разговори за промяна в целите на ОВО, за да има повече неутралност и по-добра превенция при сходни проекти. В крайна сметка, когато беше замислен този проект от Репсол и то за собствената им печалба, аз си мислех, че става дума за някаква шега но такива шеги не бива вече да се правят. Какво става? Къде са заинтересованите групи? Би трябвало всички, начало с общините, с кметовете, да застават срещу такива проекти. В крайна сметка, аз мислех, че когато се казва, че не е имало официално допитване до заинтересованите групи, това също е някаква шега, но за съжаление е така. Да не говорим и за альтернативното решение, което се изисква по наскоро изменената директива. Не виждам никакво споменаване на альтернативни източници, на други начини за опазване на околната среда. Напълно подкрепям Хосе Лопес Агилар. Трябва тази петиция да остане отворена и много внимателно Европейската комисия да проучи въпроса, да докладва пред нашата комисия и тя в бъдещия си формат отново много внимателно да разгледа всичко, което се случва на Канарските острови, защото те живеят от туризма. Нима Испания иска да премахне основното препитание на Канарските острови и да ги превърне в опустялото място след нефтената експлоатация. Президент. Господин Мат има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм за. Подкрепям и зачитам тези, които днес са тук сред нас. Сега, това зачитане е не означава пълна и недвусмислена подкрепа на техните искания. Нека да погледнем нещата и от друга страна. Нещата могат да са от една страна погледнати, от друга, може политически да се интерпретират и прочие, и прочее. Именно това трябва да правим ние тук. Тук е, жалбоподавателите идват, за да се оплачат от поредица нарушения на директиви. Аз обаче сега искам да е, очертая и казаното от комисията, която също заслужава уважение и зачитане. Как комисията смята, че няма никакво правонарушение, отчетено до момента. Разбира се, че мога да се опитам да оборя всичко, което съм чул до момента едно по едно. Дали има или няма нарушение на тази или онази директива. Няма да го направя, защото нямам време, първо. И второ, защото няма направен точен и задълбочен анализ на всичко това. Както чухме от комисията, няма нарушение и следователно може би даже няма нужда от анализ. Нека обаче да е, погледнем датите тази година, миналата година. Защо не се върнем обаче малко назад във времето и да видим, че авторизацията е дадена през, издадена през 2001 година. С други думи, това не е първа, не е първи лиценз, а просто подновен стартъкъв. такъв. през 2001 година съдилищата сметнаха, че няма нужда от ОВОз, защо сега нещата да са по-различни. Подно... Процедурата по подновяване започна миналата година и може би трябва даже да приветстваме фирмата, като по собствена инициатива е провела оценка за опазване на околната среда, при положение, че то не е задължително изискван документ. Разбира се, че гражданското общество трябва да участва и това е така. До момента сме получили 25 167 мнения по въпроса за е, проекта и смятам, че това е зачитане на гражданското общество. Това е довеждане до знанието на информацията, довеждане до знанието на всички институции, организации, браншови сдружения, НПО, даже и на клуба на зелените велосипедисти. Тоест, спазено е. Нещо друго, което да не забравя да подчертая, а именно лиценза за изследователска дейност. Много объркване има понякога по повод на изслед... лиценза за изследователска дейност, как с лиценза за провеждане на последващи операции вече, действия, експлуатиране на дадения залеж. Затова съм на мнението на комисията, че няма нужда от ОВОС, който обаче въпреки това се провежда по собствена инициатива на фирмата директивата сега за дивата природа и местообитанията и тук смятам, че няма нарушения и даже самата ОВОС ще се произнесе дали трябва да се приемат мерки за опазване допълнително такова на местообитанията. И така, по този повод, смятам, че не би трябвало да приложим по прекият начин, по който тук се предлага директивата за оценка за въздействие на околната среда. Тя тук не е задължителна. Тя тук не е задължителна, не е задължителна съответно и рамковата директива за водите. Разбира се, че е, водата трябва да се защитава, че тя представлява част от морската стратегия. Никой не го отрича. Защитата на морската среда е наше задължение и опазването на биоразнообразието също. Така или иначе, обаче, целият този конгломерат от директиви трябва да изчака съдържанието на ОВОз, преди да се реши да бъдат, дали ще бъдат приложени всички тези директиви или не. Просто избързваме. Аз уважавам всичко, което чух до момента, всичко, което и слушах от техническите специалисти и експерти, които изслушахме тук на живо и на видео, включая Мариса Техедор, която е моя колега от научния институт, в който работехме заедно на Канарските острови. Всички заслужават уважение и всички са еднакво валидни. Ако обаче помислим малко по-сериозно, ще видим, че всичко чуто, всички аргументи са само свързани с случая за евентуална злополука, евентуална авария. Какво ще се случи на птиците, с, на тяхното оперение и прочие, ако има разлив. Хубаво е. Вярно е, че може да има авария, може да има инцидент, но рискът не е кой знае колко голям тези възможности трябва да бъдат сведени до съответното равнище, а не да бъдат свръх преекспонирани. Разбира се, че има отхвърляне на този проект. Гледали сме много филми, материали, всички знаем за е, катастрофите и природните бедствия. Но аз искам да се позова на изказванията на канарските власти и на представителите на Социалистическата партия на Канарските острови. Те, той именно твърди, че могат даже с затворени очи да се започнат тези експлуатационни дейности, които ще бъдат чудесни и много печеливши за целият регион. Всичко е, е положително, всичко е гарантирано и ще има само положителен резултат. И това са изказвания на социалистическия лидер, който днес е заместник председател на местната управа. Има друго изказване, пак е, на социалистически представители, които мога да цитирам и по силата на които рискът от петролни разриви според тях е минимален. Разбира се, че това бяха е, времена на предизборна борба. Сега се промениха резултатите, политиците промениха мнението си и решиха, че трябва да изискат като местна прерогатива такива толкова печеливши проекти, като нефтодобива, например. И в заключение искам да кажа, че е, това е много политически, демагогски и технически тълковаемо е, това тук дело, което ни занимава. Затова се чудя, защо никой не казва е, за петролните проучвания, които се извършват само няколко морски мили по на юг по бреговете на Марокко. Каква е толкова голямата разлика там? Защо трябва да казвате, че, както тук чухме от някои колеги, че лицензът е издаден в полунощ и по тъмна доба, никой да не види, не чуе. Не е така. Имаше пълна прозрачност, 45-дневния срок за получаване на контестации бе спазен. Всички, които искаха го направиха тези 5000, извинете, не 25, които цитирах в началото, се подадоха. Просто в заключение, гаранцията, че в бъдеще няма да се случи нещо подобно е правомерна и за това съм за поддържането на петицията в дневния ред. Благодаря, каза председателя. Господин Румева, имате думата сега. Е, Благодаря ви. Извинявам се, че малко късно дойдох тази сутрин, но самолетът ми закъсня. Така или иначе и слушах всички аргументи, запознат съм с проблема на Канарските острови. Първо, приветствам подкрепата на социалистите по този въпрос, защото виждаме, че тук вече говорим за тенденция по Испанското крайбрежие и ние трябва да се водим от стратегия за това как да работим в такива зони. Наистина има няколко неща, на които трябва да обърнем внимание при този дебат. Първо, участието. След като обсъждаме европейското законодателство, е важна директивата за осигуряване на информация за гражданите относно екологичното въздействие. Не можем да даваме частична информация и след това да не се вслушваме в хилядите гласове и съответно това, което ни се подава обратно. Общественото допитване означава, че трябва да изградите даден модел, трябва да работите заедно, трябва да стигнете до консенсус с местното население. Има и още един въпрос, много важен при този дебат, тъй като сме имали изходни проблеми. Неведнъж установяваме, че обичайната политика на съвременния капитализъм се гради на приватизиране и печалба, а същевременно рискът е за всички. Затова трябва да се запитаме кой плаща накрая. Очевидно, не бива да се забравя, че същото се случи и в Мексико. И то това не беше никак отдавна. Води се и енергийния дебат. Знаем, че като че ли държавата е срещу използването на възобновяеми източници на енергия, тъй наречената чиста енергия – трябва да разгледаме своя модел. В Испания много се говори за възобновяеми енергоисточници и чиста енергия, но също времено виждаме несъответствие, що се отнася до залагането на изкопаеми горива и петролни залежи трябва да обърнем внимание на екологичния проблем. За това говори и комисаря Йотингер. Необходимо е да се ангажираме, да разгледаме практиките в различните държави членки. Господин Лопес Агилар спомена конкуренцията. Неведнъж министъра на промишлеността в Испания се възползва от даден ход – мисля, че трябва да бием камбаната и наистина да поработим. Има и още нещо, и то е много важно. Въздействието върху околната среда не е нещо, което може да се върне назад. За това трябва да прилагаме принципа на предпазливост – не можем да седим с кръстени ръце и след това да се оплакваме, след като не сме направили достатъчно, когато сме можели да го направят. Имаме проекта с газа по Средиземноморското крайбрежие. Ясно е вече, че когато не се планира достатъчно, когато не сме достатъчно грижливи, в крайна сметка всички плащат сметката – и накрая, може би най-важният въпрос. Ние сме по средата на кризата, търсим решения, за да можем да преодолеем проблема с неговите социални и економически последици – на Канарските острови е много ясно, че всъщност огромният потенциал е свързан с ползите от туризма и то устойчивия туризъм. Нещо, което изобщо не е свързано с проучването за нефт. Всъщност, всякакво проучване за нефт убива потенциала на това място. И именно за това би трябвало инвеститорите да се насочват към други дейности. Аз съм сигурен, че господин Матус го знае по-добре и от мен. Благодаря. Давам думата на господин Керсес. Моля ви, съобразявайте с даденото ви време. Благодаря. Аз няма да повтарям изложените вече аргументи. Аз съм за поддържането открита на тази петиция но все пак искам и аз да подхвана някои от зачекнатите тук теми. Първата тема е свързана с лицензия, издадена от Испанското правителство през 2001 година за нефтени проучвания на Канарските острови, които няколко години по-късно бяха отменени от Върховния съд. Нека да не го забравяме този аргумент, този аргумент от правно естество. Нещо друго. Марокканският въпрос, който току-що чухме, за момента Европейският съюз не може да има претенции към правителството на Марокко. Принципно казано, може би има механизми, които могат да бъдат проучени. Например, водите, където се извършват проучванията, са предмет на много по-задълбочен дебат за това, чии са те. Териториална, териториално притежание на кого са те. Няма обаче да навлизам тук в тези е, води. Само казвам, че не можем да казваме на мароканското правителство какво да прави. Европейският съюз обаче има задължение да се произнася по въпроси, свързани с европейската територия, каквато са Канарските острови. И именно това правим днес, тук в нашия парламентарен дебат, защото дължим обяснения на избирателите си, част от които са испанската гражданственост и канадската гражданственост в момента. Те се произнесоха масово против разрешението на тези нефтени проспекции. Затова не бива да си запушваме ушите пред тяхното мнение против и като европейски депутати, съответно като испански европейски депутати, трябва да слушаме внимателно гласа на обществото. И ако има разнобой на мненията, всички знаем, че мъдреците се поправят. И може би тук трябва да поступим мъдро и да направим поправка на време, вместо да упорстваме. Да упорстваме, така както тук чухме и може би до известна степен се дължат на неправилна информация или направо погрешна. И така, обръщам се към Европейската комисия с молба не само да действа с свършени факти, особено когато има такова брожение и толкова много недоволство, като това, което отчитат тези петиции. Комисията трябва да бъде по-воинстваща, поне аз така виждам нещата. И наистина трябва да оставим петицията открита, но освен това да изискаме от комисията на свой ред да се документира в по-голяма степен. И освен това да доведе до знанието на испанското правителство това изискване. Това изискване да подеме инициативи, така щото населението на Канарските острови да не бъдат подложени на риска да се окажат лишени от а, туризъм, който е основният им поминък, а и освен това и може би даже от по-голяма важност самият факт, че земеделието, риболова и тези, които си вадят хляба с тях, да могат да продължат да се изхрават още дълго време. Затова моля, господин председател, в заключенията си да настоите именно на това. Европейската комисия да надхвърли постигнатото до тук. Да бъде по-инициативна, за да анулира за да обезвреди рисковете, които тук чухме. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега следващия оратор. Благодаря, господин председател, И аз искам да благодаря на вносителите за тази възможност да дебатираме този въпрос. Това е една гореща тема на Канарските острови и виждаме това по броя петиции, които сме получили Имаме много, които все още не са пристигнали, пък има много други лица, които са подали петиции от други части на Канарските острови. Не искам да повтарям вече казаното. Разбира се, че властите трябва да спазват директивите, но това е въпрос, който трябва да отиде отвъд и над това, защото е свързан с основни права. Основни права на хората от Лансерота и Форте Вентура. А, това тази дейност по сондаж ще нанесе вреди на питейната вода. Енергийният модел Имаме нужда от по-устойчив енергиен модел, но трябва да защитим и хората, и правата на нашите граждани. И е съвсем ясно, че този парламент, тази комисия, защитавайки правото на гражданите в този случай, ще означава защита на гражданите на Лансероте, Фортевентура и няма да го направим, ако продължи дълбоководното проучване около тези острови. Трябва да се спазва директивата, но трябва да се отиде и от Фатинат това. Трябва да се защитят хората, а не частния интерес. Присъединявам се към казаното социалистическата група и а, преводът приключи. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra el señor Meyer, que soy yo, y después daremos la palabra a los peticionarios un minuto y después ya como presidente haré la propuesta final